2020 година. Изменение 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. Консолидирано изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 4, 81 и 3, 14 и трам 9 идентични за, против, въздържали се, ще проверим електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приемат се. Компромисно изменение 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. Консолидирано изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Разделно гласуване по консолидирано изменение 3 за, против. Нека проверим електронно, тъй като почти никой не вдигна ръка. Моля, гласувайте електронно. Гласуваме по допълнението към консолидирано изменение 3. В моя списък за гласуване това е на страница 4. Всички ли гласуваха? Един глас в повече от зелените. Има още нещо неясно ли? Нека обясня още веднъж. Току-що гласувахме по консолидирано изменение 3. Трябва да проведем отделно гласуване по системата за заделяне на кредитите за бъдещи периоди. Докладчикът и докладчикът в Сянка постигнаха споразумение по този въпрос. Трябва да гласуваме още веднъж, тъй като почти никой не вдигна ръка по време на гласуването, а въпросът е деликатен. Има колеги все още не са гласували. Ако имат желание да го направят, моля да го направят сега. Край на гласуването. Отхвърля се с 39 на 20 гласа. Ще прескочим няколко изменения. Преминаваме на последната страница, страница 24 моя списък за гласуване. края на, моята, на моя списък за гласуване има отделен списък за гласуване. Намерихте ли го? Готови ли сте? 85 за, против, Ще проверим електронно. Моля, гласувайте. Stimmt. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 32 гласа за, 28 гласа против. Приема се. С това всички останали изменения отпадат. Сега връщаме се на страница 7 и гласуваме по ИТРЕ 17. Ще изчакам, докато всеки намери страницата в списъка за гласуване. Гласуваме по ИТРЕ 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 114 за, против, въздържали се, приема се. Две идентични изменения 117 и Тран 12 за, против, въздържали се, приемат се. 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. 118 за, против, въздържали се, приема се. 119 за, против, въздържали се,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 въздържали се, приема се. 111 за, 11, извинете, поправя се председателят. 11 за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 3.19 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 14 и 3.20 за, против, против, въздържали се, приема се. И 321 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 133 за, против, Не беше ясен резултатът. Гласуваме електронно по 133. Моля, гласувайте. 133. Изменение 133. Всички ли гласуваха? Два гласа в повече от НП. Един глас в повече от НП. Сега няма проблеми. Край на гласуването. 44 гласа за, 21 против. Приема се. 134 за, против. Въздържали се. Приема се. 137 за, против. Въздържали се. Приема се. 138 и Тран 16 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Но нека проверим електронно. Тран 16 и изменение 138. Не съм съвсем сигурен. Гласуваме електронно. Всички ли гласуваха? Един глас повече от НП. Сега всичко е наред. 27 гласа за, 37 против. Отхвърля се. И 324 за. Против. Въздържали се. Ще проверим електронно. И 324. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Страница 14, изменение 152. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 153 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И 3, 26 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 17 за. Против въздържали се, отхвърля се. Итре 27 и Тран 18. За, против, въздържали се, отхвърлят се. Изменение 157 отпада, 167 изменение на страница 16 за. 167. Сабине Вилс на страница 16. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 166, 168 и 170 са идентични. Кой е за? против, въздържали се, отхвърлят се. 169 за, против, въздържали се, отхвърля се. 175 за, против, Мисля, че се приема, но по-добре да проверим електронно. 175. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Тран 21 отпада, Тран 22 също. 176 за, против, въздържали се, приема се. 177 за, против, въздържали се, приема се.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 Нека проверим електронно. Мисля, че се отхвърлят. Електронно гласуване по 28 и 29. Всички ли гласуваха? Един глас повече от НП. Сега вече всичко е наред. Отхвърлят се. 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 3-4 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 и тран 2 за, против, въздържали се, приема се. 34 отпада. Гласуваме по изменение 1, 35, Тран 3 и 35. За. Против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 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 7 за, против, въздържали се, приема се. Първото окончателно гласуване по предложението с измененията. Моля, гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 45 гласа за, 15 против, 3 въздържали се. Окончателно гласуване по проекта за законодателна резолюция, целият текст. Моля, гласувайте, както винаги, електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Обръщам се към докладчика с въпрос. Да, казва да. С какъв резултат приключи последното гласуване? 45 гласа за, 17 против и 1 въздържал се. За да получи колега мандат за преговори, трябва да бъде подкрепен от 35 гласа. Гласуваме електронно по предоставянето на мандат. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Господин Улмер, разполагате с мандат. Завиждам ви. Ich begrüße, das habe ich heute Morgen schon gemacht, Още днес сутринта приветствах колегата Бананини като пълноправен член на нашата комисия. Направи го и сутринта, но ви отсъствахте сега още веднъж. Сърдечно добре дошли. Надяваме се на добро сътрудничество. So, wir arbeiten uns heute vor von den einfachen Berichten и така, днес започнахме с малко по-лесните за гласуване доклади и преминаваме към по-сложните. Ще помоля за тишина и спокойствие в залата. Колегите, които не желаят да останат за следващото гласуване, нека напуснат залата тихо. Евентуално и докладчиците в сянка по темата моторни превозни средства могат да продължат разговорите навън. И така, преминаваме към доклада на Гастон Франко. Шесто изменение, кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 107. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 108 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 110 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 109 за. Против въздържали се, отхвърля се. 111. Проверка. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Кое е изменение? Е, всъщност, проверяваме. Да, трябва да се коригирам. Проверка по 109. И така, гласувахте ли всички? Край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 122 за, против, въздържали се, отхвърля се. 124 за, против, въздържали се, отхвърля се. 123 за, против, въздържали се, отхвърля се. 125 за, против, въздържали се, приема се. Агри 2 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 129. за. Против. Въздържали се. Приема се. 130 за. Против. Въздържали се. Приема се. 131 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 130 искате да направим проверка. Добре. 130. Електронно гласуване по изменение 130. Край на гласуването. Менш, ти пасна дофа оф. Да. Резултатът е съкрушителен, наистина. 131 изменение, кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. 133 за, проверка по 132. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Доверявайте се на вашия председател. Ето, вярвайте му, отхвърля се. 131 за... Не, 133 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 134 за, против,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 против, въздържали се. Още веднъж да гласуваме за изменение 9. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Втора част на Агри 4. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се.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 Против. Приема се. 146 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка по изменение 146. Електронно гласуване. Край на гласуването. с много малка разлика се приема. 147 за, против, въздържани се, приема се. 148 за, против, въздържали се, отхвърля се. 149 за, против, въздържали се, отхвърля се 152 за, против, въздържали се, отхвърля се 153 за, против, въздържали се, отхвърля се 154. А, избързах, приема се 154 за, против, въздържали се, отхвърля се 155 за, против, въздържали се, приема се. 156 за, против, въздържали се, отхвърля се. Консолидирано изменение. Първо, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2, кой е за, против, въздържали се, приема се. След това консолидирано изменение 3. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. И след това преминаваме към 15-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 166 за. Против. Въздържали се. Приема се. 165 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 167 за против, въздържали се, отхвърля се. 168 за, против, въздържали се, приема се. 169 е, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. Разбира се, с удоволствие. Haben alle abgestimmt? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Благодаря. Sah von hier aus anders aus. So, 170. 170. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Втора част на 170. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 171. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 173. И Агри 9. Заедно ще ги гласуваме за против, въздържали се, проверка. Според мен и либералите бяха за, но да видим. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Наистина трябва да се коригирам. Да. Сто седемдесет и четири. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 16. В три части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Третата част се гласува сега. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Сто седемдесет и пето изменение и Агри 11 заедно. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Ще направим проверка. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 176, първа част, втора част с устно изменение. Така, първа част, кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Втора част отпада при това получение. 178 изменение за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 181 изменение за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Проверка по 181. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. А, все пак е, либералите понякога правилно гласуват, да. 197. А 179. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 180 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка с електронно гласуване. По изменение 180. Haben alle abgestimmt? Гласуваха всичко. Край на гласуването. Приема се. 182. Не, извинете. Преминаваме към Агри 12, три части. Първа част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част за. Проверка по първа част. Моля, гласувайте с електронни карти. По първата част. Край на гласуването. Отхвърля се. Ще гласуваме и по втората част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Трета част. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 183. Кой е за? Против? Въз... Въздържали се? Отхвърля се. 184. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 185. За? Против? Въздържали се? Приема се. 17. За? Против? против, въздържали се, отхвърля се. 188 за, против, въздържали се, отхвърля се. 187 за, против, въздържали се, отхвърля се. 189 за, против, въздържали се, отхвърля се. 190 за, против, въздържали се, приема се. 191 за, против, въздържали се, отхвърля се. 192 за, против, въздържали се, не е съвсем ясно. 192 електронна проверка, моля. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. 193 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 194 за. Против. Въздържали се. Приема се. 197 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И все пак предпочитам да направим проверка с електронно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърли се с малка разлика. 195 и Агри 13 заедно. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 196. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 199 за, против, въздържали се, отхвърля се. 198 и Агри 14. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? 19 първа част за против въздържали се приема се втора част на 19 за против въздържали се приема се 20 за против въздържали се приема се Агри 15 за против въздържали се приема се Изменение 200 за, против, въздържали се, приема се. 201 отпада, няма да се гласува. Агри 16, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 202 за, против, въздържали се, приема се. 204 кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 205 кой е за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, приема се. 207 за, против, въздържали се, приема се. 206 няма да се гласува. 208 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 17 в две части. Първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втората част отпада при това положение. А сега 209, първа част и първата част вече е разделена на две части. Първата част, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по 209. Първа част. А, тук имаме гласуване в две части и втора част гласуваме. Втората част. Втора част е, на първа част е, на изменение 209. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 209 втора част в две части. И сега път, за първата част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 210 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 211 и 12. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 213. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се.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 против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 218 за, против, въздържали се, отхвърля се. 219 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24, първа част. Да, ще гласуваме по първата част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 24 втора част. А тук вече втората част е разделена на 4 части. Да, истинско безумие. Докладчицата в сянка и докладчикът много са се постарали. И така, кой е за? Да повторя ли още веднъж? Изменение 24. Втора част. Втората част. От втората част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. И остатъка вече няма да се гласува. 25. Кой е? Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Скоро ще ни бъде сервирано кафе за полувремето, както се казва. Ще има кафе. 220. Е, кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 221 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 222 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 223. Проверка по 222. Хам alle е? Гласуваха ли всички? От НП е има един глас в повече. Приема се. 223. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 26-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка по изменение 26. Край на гласуването. Отхвърля се. 224 за, против, въздържали се. Не съм абсолютно сигурен, затова ви моля за проверка по изменение 224. Моля гласувайте с електронни карти. Край на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 225. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. 226, първа част. Отново, първа част е разделена на две части. Първа част от първата част на 226, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Втора част, кой е за, против, въздържали се, приема се. А сега втората част на 226. Отново тя е разделена на две части. Първа част кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Резултатът не е съвсем ясен и затова е електронна проверка. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. А, ще ни трябват списъци на по-големи листове вече. Сега 227. Не. Да, приема се. 228 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 изменение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 Продължаваме с 241. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Агри 21. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Пето консолидирано изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 245. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 247. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 248. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 251. За? Против? Въздържали се? Приема се. 249 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 в две части. Първа част, кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Втора част, кой е за? Кой е против? Въздържали се, не е ясно дали се прие или не. Затова още веднъж електронно гласуване по втората част. Край на гласуването. Приема се. 250 за. Против. Въздържали се. Приема се. Агри 22 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 252 за против. Въздържали се. Не е ясен резултатът. Още веднъж електронно гласуване по 252. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. Заместник председателят от групата на либералите смята, че либералите са гласували неправилно, нещо са се объркали. Стана ли ясно за всички, че направихме електронна проверка по 252? Още веднъж ще повторим гласуването електронни карти по 252. Ако смятате, че не е необходимо, то аз го предложих просто, защото смятах, че има проблеми е, в групата на либералите. Добре, преминаваме направо към 253. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Продължаваме с 255. Е, Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 256 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 257 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 258 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 259 за, против, въздържали се, отхвърля се. 260 за, против, въздържали се, приема се. 261 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 6, кой е за? Против, въздържали се, приема се. И сега вече правим скок. До 28 страница 276. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Още веднъж ще гласуваме 276 изменение. Против. Отхвърля се. 273 за. Против. Въздържали се. Приема се. 274 за против, въздържали се, приема се. 275 за, против, въздържали се, приема се. А, колега, ако ви пречим с гласуването, за да си проведете телефонните разговори, кажете ни. Така, Агри 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 278 за. Против. Въздържали се. Приема се. 277. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 279. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 280. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. 13-то консолидирано изменение. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 284 в две части. Първа част кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Втора част за? Против? Въздържали се? И тя се прие. 286. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 287 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 288 за. Против. Въздържали се. Приема се. Консолидирано изменение 7. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. И 14-то консолидирано изменение за. Против. Въздържали се. Прие се. 298. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 299 за. Против. Въздържали се. Приема се. 300 за против, въздържали се, отхвърля се. Агри 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 301 за, против, въздържали се, приема се. 302 за, против, въздържали се, приема се. 303 отпада, консолидирано изменение 8, за, против, въздържали се, приема се. 37 е, за против е, прие се, 308 за против, въздържали се, приема се. Консолидирано 9 за против, въздържали се, приема се. 318 за против, въздържали се, приема се. Консолидирано 10 за против, въздържали се, приема се. 39 разделно гласуване в първа част кой е за, против, въздържали се, приема се. Втора част, кой е за, против, въздържали се. Не е ясен резултата. Електронна проверка на втора част към 39-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 325 за против, въздържали се, отхвърля се. 326 за, против, въздържали се, отхвърля се. 327 за, против, въздържали се, отхвърля се. 332 за, против, въздържали се, приема се. 328 за, против, въздържали се, отхвърля се. 329 за, против, въздържали се, отхвърля се. 330 за, против, въздържали се, отхвърля се. 331 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, Против. Отхвърля се. 333 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 335 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 334 за против, въздържали се, приема се. 336 за, против, въздържали се, отхвърля се. 337 за, против, въздържали се, приема се. 338 за, против, въздържали се, отхвърля се. 339 за, против, въздържали се, отхвърля се. 340 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 341 за, против, въздържали се, отхвърля се 40 за, против, въздържали се, приема се. 342 за, против, въздържали се, приема се. 363 за, против, въздържали се, приема се. 364 отпада, 343 за, против, въздържали се, отхвърля се. 344. Електронна проверка по 343. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 344 за. Против. Въздържали се. Приема се. 345 за, против, въздържали се, отхвърля се. Пресполовихме гласуването. 346 за, против, въздържали се, отхвърля се. 347 за, против, въздържали се, отхвърля се. 349 за, против, въздържали се, приема се. 348 за, против, въздържали се, приема се. 350 за, против, въздържали се, отхвърля се. 351 за, против, въздържали се, приема се. 352 за, против, въздържали се, не е ясен резултатът. Гласуваме електронно по 352. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се 353 за, против, въздържали се, приема се. 355 за, против, въздържали се, приема се. 354 за, против, въздържали се, отхвърля се. 356 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се. Проверка по 42. Моля, гласувайте. Хам але abgestimmt? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Консолидирано изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, приема се. 361 за, против, въздържали се, отхвърля се. 362 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, приема се. 365 за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 366 за, против, въздържали се, приема се. 367 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, приема се. 368 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. 369 за, против, въздържали се, отхвърля се. 370 за, против, въздържали се, отхвърля се. 371 за, против, въздържали се, приема се. 372 за, против, въздържали се. Резултатът не е съвсем ясен. Гласуваме електронно по 372. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Един глас повече от либералите. Аз или избързах, или бях прекалено бавен. Приема се. 373 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 374 за, против, въздържали се, отхвърля се. 375 за, против, въздържали се, Проверяваме електронно по 375. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Със същото мнозинство. 377 за. Против. Въздържали се. Приема се. 378 за. Против. Въздържали се. Приема се. 379 за. Против против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50 за, против, въздържали се. Електронна проверка по 50. Едва 10% от колегите гласуват.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 против, въздържали се, отхвърля се. Агри 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 388 е отеглено. 387 за, против, въздържали се, приема се. 389 за, против, въздържали се, отхвърля се. 391 за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, приема се. 393 за, против, въздържали се, приема се. 394 за, против, въздържали се, приема се. 395 за, против, въздържали се, приема се. 396 за, против, въздържали се, отхвърля се. 397 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 12 за, против, въздържали се, приема се 3, 402 за, против, въздържали се, отхвърля се 403 за, против, въздържали се, отхвърля се 404 за, против, въздържали се, приема се 405 за, против, въздържали се, отхвърля се 406 за, против, въздържали се, приема се. 407 за, против, въздържали се, приема се. 408 за, против, въздържали се, приема се. 412 за, против, въздържали се, приема се. 409 за, против, въздържали се, приема се. 410 и 11 за, против, въздържали се, приемат се. Нали се приемат? Да. 413 за, против, въздържали се, приема се. 414, 415, отпадат 416 и 18 за, извинете, 417 за, против, въздържали се, приема се 416 и 418 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Но нека проверим електронно. Гласуваме електронно по 416 и 418. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърлят се. 419 за. Против. Въздържали се. Приема се. Агри 29 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 420 за. Против. Въздържали се. Приема се. 421 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 422 за. Против въздържали се, отхвърля се. 423 за, против, въздържали се, отхвърля се. 424 за, против, въздържали се, отхвърля се. 425 за, против, въздържали се, отхвърля се. 426 за, против, въздържали се, отхвърля се. 427 за, против, въздържали се, отхвърля се. 428 за, против, въздържали се, отхвърля се. 429 за, против, въздържали се, приема се. 430 за, против, въздържали се, отхвърля се. 431 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. 432 за, против, въздържали се, отхвърля се. 400 33. Разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за. Електронна проверка по 433, първа част. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Не ми се иска да ви го казвам, но един глас в повече от социалистите. Приема се. Социалистите никога не достигат. Не може да имат един глас в повече. Втора част на 433. Кой е за? Против? Въздържали се? Не е ясен резултатът. Ще проверим електронно и по втората част. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се 54 за. Против. Въздържали се. Приема се. 434 за. Против. Въздържали се. Приема се. 53 за против, въздържали се, приема се. 435 за, против, въздържали се, отхвърля се. 436 за, Четиристотин за, против, въздържали се, отхвърля се. 437 за, против, въздържали се, отхвърля се. 438 за, против, въздържали се, отхвърля се. 439 за, против, въздържали се, отхвърля се. 440 за, против, въздържали се, приема се. Агри 31 за, против, отпада. Агри 31. 442 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част на 442 за, против, въздържали се, отхвърля се. 443 отпада, 444 за, против, въздържали се, приема се. Агри 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 445 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 за, против, въздържали се, приема се. Агри 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. 446 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 447 за, против, въздържали се, приема се. 448 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 448 и Агри 36 са идентични, така че и двете бяха отхвърлени. 449 за, против, въздържали се, отхвърля се. 57 за, против, въздържали се, отприема се. 58 за, против, въздържали се, приема се. 450 за, против, въздържали се, приема се. 453 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 37 за. Електронна проверка по 453. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Агри 37. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 451. За против, въздържали се, отхвърля се. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. 454 за, против, въздържали се, отхвърля се. 60 за, против, въздържали се, приема се. 455 за, против, против, въздържали се, приема се. 456 за, против, въздържали се, отхвърля се. 457 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 за, против, въздържали се, приема се. 458 за, против, въздържали се, отхвърля се. 459 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 64 за, 62 се прие, така ли? Извинете. Обърках се. 62 се приема. 64 за, против, въздържали се, приема се. 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. 460 за, против, въздържали се, отхвърля се. 461 за, против, въздържали се, приема се. 63 отпада. 462 за. Против. Въздържали се. Приема се. 464 за. Против. Въздържали се. Приема се. 465 за. Против. Въздържали се. Приема се. 466 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 467 за, против, въздържали се, приема се. 468 за, против, въздържали се, приема се. 67 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част на 67 за, против, въздържали се. Трябва да проверим електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 469 за, против, въздържали се, отхвърля се. 470 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 471 за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, приема се. 472 за, против, въздържали се, отхвърля се. 473 за, против, въздържали се, приема се. 474 за, против, въздържали се, приема се. 475 за, против, въздържали се, отхвърля се. 476 за, против, въздържали се, приема се. 478 за, против, въздържали се, отхвърля се. 69 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 479 за, против, въздържали се, отхвърля се. 480 за, против, въздържали се, приема се 481 за, против, въздържали се, отхвърля се 483 за, против, въздържали се, отхвърля се. 484 за, против, въздържали се, приема се. 485 за, против, въздържали се, приема се. 486 за, против, въздържали се, отхвърля се. 487 за, против, въздържали се, приема се. 488 за, против, въздържали се, приема се. 489 за, против, въздържали се, приема се. 70 отпада, 490 също, 491 за, против, въздържали се, отхвърля се. 492 за, против, въздържали се, отхвърля се. 71 за, против, въздържали се, приема се. 493 за, против, въздържали се, приема се. 494 за,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 приема се. 75 за, против, въздържали се, приема се. 503 за, против, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към съображенията. 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. Едно за, против, въздържали се, отхвърля се. Извинете, Приема се. 2 за, против, въздържали се. Приема се. 78 за, против, въздържали се. Приема се единодушно. Питам се, защо не е изготвен компромис тук. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се 80 за, против,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 Сега вече всички гласуваха. Край на гласуването. Отхвърля се. Деветдесет и осем. Много са страниците, човек може да се обърка. 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. 100 за, против, въздържали се, приема се. 99 за, против, въздържали се, отхвърля се. 101 за, против, въздържали се. Ще проверим електронно по 101. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 102 за, против, въздържали се, приема се 103 за, против, въздържали се, приема се 104 за, против, въздържали се, отхвърля се 105 за, против, въздържали се, приема се 106 за, против, въздържали се, приема се. Thank you. That's we have three votes. It was the first part. <laughs> so now we have the final vote. Окончателно гласуване. Моля, гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с 46 гласа за, 5 гласа против и 2 въздържали се. Гласуваме по резолюцията. Моля, гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Господин Франко, поздравления за голямото мнозинство. Нека сега ви попитам дали желаете комисията да ви предостави мандат за преговори. За целта са ви необходими 35 гласа. Виждам, че кимате много убедено. Гласуваме по предоставянето на мандат за преговори съгласно член 70 от правилника. Моля, гласувайте електронно. Необходими са 35 гласа за. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 48 гласа за, 7 гласа против, няма въздържали се. Поздравления за докладчика. Мандатът му бе предоставен с ясно мнозинство. Господин Франко. Мерси, ме, ме шер колег. Je tiens à remercier... Благодаря ви, скъпи колеги. Държа най-сърдечно да благодаря на всички колеги, които се съгласиха да ми дадат мандата за преговори. Възнамерявам от нататък да работя по възможно най-ефекасен начин с ирландското председателство, за да постигнем възможно най-амбициозен и реалистичен компромис. Благодаря на докладчиците докладчиците в сянка на останалите политически групи за тяхното сътрудничество и за отличния дух на работа. И накрая благодаря на екипа ми, който, под, който работи толкова усърдно през последните няколко месеца. Благодаря ви. Vielen Dank, Herr Franco. Und Jolainen wünscht auch das Wort. Jo, bitte. Ein Satz. Йолайнен също иска да вземе думата. Заповядай. Поздравления за докладчика. Благодаря за съдействието, което ни оказа по време на цялата процедура на работа по седмата рамкова програма за действия в областта на околната среда. Председателят, благодаря. Мисля, че всички можем да се присъединим към тези благодарности. So, ich bitte doch diejenigen, die jetzt... Сега ще помоля всички, които няма да останат с нас за дискусията по тютюневите изделия, да напуснат тихичко и експедитивно залата. Господин Оймер, бих искал да попитам дали и имаме реалистичен шанс да разгледаме и последната точка от дневния ред или да я отложим за следващия път, тъй като и гласуването се отложи от гледна точка на времето на графика не сме притиснати. Имате предвид това, че ще продължи по-дълго дискусията по тютюна. А, да, това е така, но като че ли е, едва след като видим как ще протече дискусията, ще разберем дали можем да включим и последната точка. Господин Олмер казва, че той би могъл да се откаже днес от разглеждане на последната точка. Да, чисто теоретично няма проблеми да отложим разглеждането на вашата точка, господин Олмер. Е, аз е, само искам да кажа, че не е зле да започнем. И така, първо давам думата на докладчика Линда Мак Еван. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на колегите, които останаха за това разискване си толкова дългото гласуване. По време на разискването преди изготвянето на доклада, аз обясних защо като цяло подкрепям предложението на комисията за преразглеждане на законодателството в областта на тютюневите изделия. Мисля, че постигнахме много в Европа, но все още не сме постигнали всичко. Виждаме, че се появяват тактики за привличане на ново поколение на пушачи и смятам, че ние трябва да се противопоставим на тези тактики в новата ни директива. Също така споделих с колегите миналата година, че от разглеждането на директивата през 2001 година всички държави членки на Европейския съюз и самия Европейски съюз подписаха рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюня. От тя ни задължава да се борим срещу тютюнопушенето и да се противопоставяме на практиките за привличане на нови поколения от пушачи. Като казах и миналия път, Европейския съюз не играе водеща роля в борбата срещу тютюна. Ние Uh, сме много по-назад от други държави, като Штатите с 18,5%, Канада с 17% и Бразилия с uh, 15%. При, в, в, в Европейския съюз 28% от хората все още пушат, а по-голямата част от моите пушачи започват тази практика преди да се навърши пълнолетие. И за това трябва да положим възможно най-много усилия да се преборим с тази практика. Основните предложения в а, директивата на комисията са уместни. Ще се спра само на, елементи, на елементите, кои, по които аз предлагам промени. Започваме с съставките и характерните вкусово-ароматни качества. Съгласна съм с предложението на комисията. Знаем какво се случва из целият Европейски съюз в момента. Знаем, че правителствата се притесняват от различните тютюневи изделия с а, вкусители. Така, например, в а, Франция вече са забравени забранени цигарите с подслаждащи добавки, защото 13 годишни започват да ги купуват. В Белгия се забраниха друг вид изделия, а в Германия също се забраняват тюнови изделия с ментолов вкус. Знаем, че ментола много често се използва в Европейския съюз и че това е един разрастващ се пазар за тютюновите компании. Но ако погледнете оценката на въздействието, изготвено от Европейската комисия, ще си дадете сметка защо тя предлага забране на ментола, а именно тя привлича млади хора към тютюнопушенето беше публикуван доклад от 100 страници през 2010 година, където се обяснява, че ментолът действа като, местен, като местна упойка, която успокоява кашицата и дава възможност на пушачите да вдишват повече и по-дълбоко. От доклада се стига до заключението, че тютю, компаниите в областта на, тютюно, на производство на, на тютюневи изделия са наясно с възможностите на ментала за привличане на млади хора, тъй като те улесняват пушенето за започващите този, тази практика. И след това, както вече според експертите, е, използването на ментол си, е си е истински е, а, тактика за привличане на млади пушачите, трябва да бъде забранена и аз съм съгласен. По отношение на етикетирането, аз съм съгласна с комисията. Трябва да им да се използват изображения. Всички данни показват, че те обезкуражават младите пушачи. И аз дори смятам, че трябва да надхвърлим предлагането от комисията и да, се, да използваме модела на Австралия но да се ограничим само до цигарите и тютюна за свиване, без да включваме останалите тютюневи изделия. Защо? Защото марката на цигарите е последното, което остава като привлекателна способност за тютюневите компании и за това аз предлагам този вид упростени стандартизирани упаковки. Тютюневите компании развиват много силна лобистка дейност. В Обединеното кралство в момента се обсъжда тази идея за упростени стандартни упаковки. Мисля, че някъде тук имам един такъв, такава упаковка. Ще ви я покажа. Ето, в момента ви показвам пример за такъв вид опаковка, идващ от Австралия. Както виждате, всъщност изобщо не говорим за бял пакет без нищо на него, а става въпрос за пакет, по който има различни предупреждения за опасностите за здравето и а, различни а, изображения втори пакет, който ви показах, е предложението на Европейската комисия. В Обединеното кралство Разселната агенция вече помоли една от титулните компании да изтегли своя реклама, защото тя заблуждава. Твърди, има различни твърдения, сред които фактът, че подобни стандартни опаковки ще доведат до увеличаване на незаконният трафик. Но не трябва да се доверяваме на данните от чиновите компании, а по-скоро данните на полицейските служби и нашите източници. Олаф твърди, че 50% от цигарени, цигарите са фалшифицирани, 30% са обект на контрабанда. И за думи казано става въпрос за продукти, които попадат в незаконната верига на разпространяване. А знаете, че самите тютюневи компании са били обвинявани за насърчаване на контрабандата в Европейския съюз. 20% от неофициалната търговия са всъщност незаконни продукти. Чисто и просто незаконни тютюневи изделия. Фалшифицираните опаковки за тютюневи изделия много ефтино се е, произвежда. и няма как да направим това производство още по-ефтино. Смята се, че цената е между 15 и 20 цента за опаковката. Така че да, фалшификацията е проблем, но това не е проблем, който ще бъде влушен, ако а, преминем към а, стандартни упаковки или ако наложим повече предупреждение за здравето или изображение на опаковката. И съм сигурна, че ако се свършите с вашите Министерството на здравеопазването, те ще потвърдят този факт. С новата директива се забраняват и тънките цигари, което е проблем в някои държави членки. Защо се предлага тази забрана? Тъй като тези тънки е, цигари, според много данни, се използват за привличане на млади жени пушачи. Ако не ми вярвате, нека да, нека да цитираме самите тютюневи компании. През 2011 година говорител на една компания ни заяви, че ние проявяваме креативен подход, за да привлечем неуверените млади жени, предоставяйки им по-тънки и по-елегантни цигари, с които отговаряме на техните нужди, предоставяйки предоставяйки им цигари, чето размер отговаря на техните изисквания. Мисля, че съм показвала и преди тази упаковка. Както виждате, това е малка упаковка на волк цигари в розово. Тя прилича на козметичен продукт и тя е предназначена да привлече млади жени пушачи показвам и втори пакет, който е в зелено и който е с вкус на ментол, който също много, много силно привлича млади хора. Така че ви моля, подкрепете Европейската комисия и мен самата в борбата ни да спрем от пускане на пазара подобни продукти, които са насочени към младата публика. Отновно, относно тютюна за орална употреба или наречения нареченият снус. Не предлагам никакви изменения. Съгласна съм с предложението на комисията относно трансграничните е, интернет продажби на тютюневи изделия. Няма всъщност много съществени подобни търговски потоци. Ако изобщо има такава е, търговията, тя е незаконна. В е, девет държави членки вече има забрана за трансгранична интернет продаж на тютюневи изделия и смятам, че такава забрана трябва да има и на европейско равнище. Поставя си въпроса за новите категории тютюневи изделия. Комисията предлага система за уведомяване за всяка нова категория тютюневи изделия, но дава също така и възможност на държавите членки да въведат система за предварителни разрешителни в Съединените щати съответната ресурсна агенция за, прилага подобна система за предварителни разрешителни и аз смятам, че в Европейския съюз трябва да приложим същата система, за да възпрепятстваме нови вредни изделия да се на пазара, не само да се борим за изтегляне на вече пуснатите на пазара такива продукти. Относно растителните изделия за пушене съм съгласна с Европейската комисия. Попуснах нещо. Говорихме за различните вкусители и аромати на тютюневите изделия. Комисията забранява този вид вещества за цигарите и тютюна за свиване, но не и за други тютюневи изделия, като например тютюна за лули, които по принцип се използват по-възрастни пушачи. Но искам да обсъдим един друг вид изделия. Става въпрос за тютюна, за водни лули. В а, миналото те се използваха главно от по-възрастни потребители, но в момента те стават все по- и по-модерни сред младите хора. Просто се разходят из Брюксел вече и ще се убедите сами в това. Така че смятам, че няма да е лошо да се спрем и на този проблем. тъй като този вид водни лули или на гилета или други подобни се предлагат в барове и други заведения. И някои държави членки, като например Франция, обмислят забраната на или ограничение на подобен вид на изделия за подобен вид воли. Друг въпрос, на който трябва да се спрем, са електронните цигари електронните цигари на практика са тютюневи изделия. 90% от а, никотина идва от тютюна. Електронните цигари са все по-силно увеличаващ се пазарен сегмент и отношението на държавите членки са различни. Някои държави членки настояват електронните цигари да се възприемат като медицински, като лекарствен продукт, защото никотинът е лекарствен продукт. Няма никакво, няма никакво съмнение за факта, че никотинът води до силна зависимост. В момента събираме данни за ем, ефектът от ем, електронните цигари. Става ясно обаче, че парите или димът от а, тези електронни цигари все пак съдържат някои канцерогенни и тежки метали. Ясно обаче също така, че потребителите, използващи електронни цигари, използват изделия с по-малка вреда в сравнение с традиционните тютюнови изделия, така че и това е аспект, който трябва да вземем предвид. Проблемът, свързан с електронните цигари в момента, е, че има много различно има много големи разлики в качеството на продуктите, които се предлагат на европейски пазар. В някои случаи се оказва, че електронните цигари изобщо не задържат никотин. И на практика се оказва по, по време на проверката, че те изобщо не съдържат а, никотин. Знам, че редица от вас получават а, писма относно електронните цигари. Аз самата също получавам много често такива писма. Държа да подчертая, че аз не се стремя да забраня електронните цигари. Разбирам, че някои лобистки организации твърдят това, но не това е целта ми. Просто смятам, че електронните цигари трябва да бъдат регулирани, трябва да гарантираме, че всички продукти, които са на пазара, са безопасни, че са висококачествени и че хората, които ги използват, знаят как точно трябва да ги използват. Тъй като при неправилна употреба, хората, които се стремят да намалят с нивото си на пушене, всъщност могат да като обратен ефект, т.е. да се върнат обратно към пушенето на традиционни тютюневи изделия. И също така не бива електронните цигари да се превръщат в фактор за привличане на млади хора към тютюнопушенето на 7 май ще проведем семинар в Европейски парламент относно електронните цигари. СЗО ще публикува свое проучване, в което ще получим отговори на много въпроси. Колко хора ги ползват, какво се съдържат техните пари, какъв е ефекта за отказването на пушенето и колко млади хора използват електронни цигари. Ще чуем също така и мнение на регулаторни органи органи от различни държави членки, които в момента обсъждат възможностите за регламентиране на електронните цигари. Аз самата все още не съм внесла изменения, тъй като очаквам резултатите от семинар от 7 май. Затова и крайния срок за внасяне на изменения се отлага до 8 май, за да могат могат да се запознаят с данните и от този семинар. Знам, че колегите получават информация от различни източници, но е важно да разполагаме и с тези резултати. Не бива да допускаме на пазара ново поколение от изделия, които не са безопасни и които не отговарят на своето предназначение. Това, господин председател, са основните ми коментари и изменения. Ще се радвам да чуя коментарите на колегите. Срещнахме се с докладчите в сянка на няколко пъти. Вече сме получили измененията от останалите парламентарни комисии. Като цяло те се, са в нашата линия на размисъл и си съм убедена, че ще постигнем един добър компромис и консенсус относно тютюневите изделия тъй като всички бихме искали да намалим броя на пушачите в Европейския съюз, а за нещастие в момента броят на моите пушачи се увеличава и това е тенденция, която трябва да бъде прекратена. Благодаря на Линда Макеван. Наистина е много добре, че на 7 май ще проведем семинар. Използвам случая, за да поканя всички тези електронни цигари, но не само цигари, изобщо всичките тези е, е, продукти, които е, уж не пускат дим, но пък изпаряват е, немалко вещества, които влизат във въздуха. Около нас е, е, и съдържат различни съставки. Ще бъдат в центъра на вниманието, но ще говорим и за е, чечуновите изделия изобщо. Тъй като има много заявки за е, изказване, ще ви прочита сега списъка. Kellenen, Rossi und Martina Andersen. Und als übrige Redner habe ich hier auf der Redner... Останалите оратори вече Lise, в индивидуално качество. Mokunajte, Sabanoch, Fjellner, äh, Komozantos, äh, Silakakis, Pirillo, Wilmot, Estrella und Rivasi. Habe ich jemanden vergessen? Да не съм забравил някого. Очевидно не. Списъкът е пълен и е, вече е, приключваме с заявките. Давам думата на докладчиците в сянка. Първо господин Флоренц. Позволете ми в началото да благодаря на Линда Макеван. Както винаги, тя много добре е подготвила нещата. Няма никакво основание да се оплакваме от чутото. Така че аз я поздравявам. Все пак има е, въпроси, по които не сме на едно и също мнение. Ще започна с тях, а след това всичко останало ще бъде е, в много по-кратка форма, тъй като сме на едно мнение. Ако решим да е, регламентираме опаковките до сам милиметър, както се казва, трябва да знаем, че е възможно да попрекалим малко. Аз лично смятам, че това е прекалено. Е, същото се отнася и до предложението на комисията, която е, определя едва ли не до с точност до милиметър колко големи трябва да бъдат опаковките. Аз съм представител на хората, които мислят и за пазара, и за економиката и смятам, че трябва да се ръководим най-вече от потребностите на пазара. 8 см, 10 см, обикновено това са горе-долу размерите. В моята е, група има е, различни виждания за това как точно е, трябва да се регламентират опаковките, но във всеки случай не до прекалено прецизното и точно определяне на размерите. Е, ние още не сме стигнали до това как точно ще се отварят е, опаковките, пакетите цигари, но е, да кажем не е зле да чуем не само експертите, но да чуем и потребителите. Аз самият имам три деца и затова не ми е съвсем безразлично какво точно мислят и гражданите. По отношение на а, слим цигарите, аз а, съм съгласен, трябва да ги забраним. Те са толкова привлекателни за младите хора, че действително не можем да си позволим да ги пускаме на пазара. Според мен има и опаковки, които съдържат 7-8 цигари и включват различни ароматни вкусови вещ... вкусители, Съгласен съм, че трябва да бъдат забранени. Тук съм доста категоричен. По отношение на електронните цигари съм съгласен с Линда. Все още не мога да бъда абсолютно сигурен. Добре. Питам се, цигари могат да се купят на гарата, например. Но къде да ги пушиш. А електронните цигари е, се продават, например, в аптеките. И това обърква. Дали трябва да регистрираме е, и достатъчно ли е да ги регистрираме само като тютюнево изделие? Не трябва ли да помислим изобщо малко по-задълбочено за това как да е, ги класифицираме? Темата химически вещества, химикали в цигарите занимава и комисията, макар че тя не се е задълбочила. Добре, принципно се казва, цигарите трябва да имат вкус на тютюн но все пак е, е, много сложно и спорно ще бъде дефинирането на е, цялото това понятие вкус на тютюн. Сигурен съм, че ще се спори. Промишлеността, тютюновата индустрия също има свои виждания и има разработени вече технологии, така че съм сигурен, че това няма да е много простичко за решаване. Има един списък е, с е, въпроси, свързани с е, вкуса на цигарите и е, съставките. Естествено, че когато подготвяме един списък, той не може винаги да бъде абсолютно изчерпателен и окончателен. Появяват се и нови допълнителни изследвания, които водят до нови заключения. Във всеки случай, списъка на химикалите на мен лично би ми бил достатъчен. Има и други съображения, естествено, които не омалуважавам. Предупрежденията а, сега по отношение на процентите не съм абсолютно сигурен. Тютюна за смъркане е разпространен в определени региони. Да кажем, в Централна Германия не е много разпространен, но в Южна Германия, например, хората много често посягат към емфието, към тютюна за смъркане. Аз лично би го изключил от е, списъка на забранените продукти, но е, естествено трябва да обърнем внимание на незаконната търговия с цигари. От всички аргументи от една страна звучат много добре, от друга страна обаче е, не издържат на една е, сериозна проверка. Повече от 40-50% е, е, на незаконно разпространяваните цигари е, се е, водят като незаконна търговия с цигари е, и незаконен продукт, но всъщност са произведени от е, законно регистрирани фирми, които, да кажем, не могат по друг начин да пласират продукта и се опитват по този нерегламентиран начин да пласират продукта, който са произвели. За отделните проценти ще вадим преговори. Процентите са по отношение на изображението, текста, предупрежденията. Мисля, че бихме могли да се споразумеем. Рекламата на тютюневите изделия на отделните фирми – е също важен проблем. Всеки, който се е занимавал с е, баланси е, и проучвал тези въпроси, знае колко е, голямо е перото за реклама на фирмата Хикс или Игрик. Ако, да кажем, рекламата се е, прокарва по един незаконен и нерегламентиран начин, то тогава и баланс е, тъй да се каже, подправен и нереалистичен. Но е, в някой миг, е, поне така си мисля, при преговорите ще можем да се споразумеем е, и да стигнем до едно и също заключение – благодаря, Каро Хайнс Флоренц. Все пак да преминем към следващите. Записали се Фредерик Рис. Ауде. Благодаря ви, благодаря и на госпожа Макеван и за отличното сътрудничество между нея и останалите докладчици в Сянка. С интерес прочетох нейното предложение и нито едно от нейните 56 изменения не противоречи на предложението на комисията и за това съм съгласна с нея, че трябва да привилегироваме общественото здраве. Ще се спра на най-важните елементи, тъй като не разполагаме с много въпроси. Ще се спра, подобно госпожа Макевен, на отделните елементи. Съгласна съм с нея по отношение на вкусовите и ароматни качества. В, точ... в изменение 6 съгласна съм и с изменение 24 до 29 относно всички тактики за привличане на млади хора към на пушенето. Съгласна съм и с предложената от Линда процедура за предварително разрешение за нови продукти, изменение 42 до 50, 48 до 52, извинете. Тя спомена и примера в Съединените щати, където се прилага такава практика по отношение на предупрежденията за, за въздействието върху здравето и опаковането. И преди съм казвала, че комисията предлага да се приложи един изискване за 75% от опаковката, които трябва да бъдат обхванати от предупреждение за въздействието върху здравето и а, изображение. Това според мен е много положително развитие. Не съм съгласна на обаче с предложеното относно Калхайс преди малко. Не знам ли трябва да навлизаме в а, всички тези спорове относно процента от подпаковката обхванат от различните елементи. Спомням си, че имаше такива предложения в миналото, стигаше се до там да определяме вида на мастилото и т.н. И на много хора там се струваше почти смехотворно. Но има, разбира се, възможности за заобикаляне на правилата и когато ние не сме достатъчно прецизни, тютюновата индустрия веднага ще намери някакъв друг начин, чрез различни системи, филигранни и други подобни практики, те винаги могат да намерят начин, по който да, да намерят, по който да разграничат своите паковки от останалите. А относно по изменение 50-то не съм много съгласна с Линда. Може би действам като адвоката на дявола, но се питам защо не оставяме абсолютно никаква свобода на държавите членки относно 25%, които остават по опаковката. Както вече казах, в 17 държави членки все още се прилага просто надпис за предупреждение за въздействието върху здравето, дори няма изображение, така че както виждате имаме много изисквания по въпроса за наречените електронни воли, аз смятам, че трябва да внимаваме повече. Всички твърдят, че тютюнът, който се използва в нагилетата, е много вреден, има много по-високо равнище на въглероден оксид в сравнение с останалите видове тютюн. Той е изключително вреден за здравеопазването, затова ще предложи изменения по член 6 и 10, за да стигнем по-далеч в предложението. Относно електронните цигари, съгласна съм с Линда и с Карл Хайнц. Нека да изчакаме семинара, който ще се проведе на 8 май. Аз още нямам окончателна поз... позиция няма позиции в рамките на моята група. Трябва да определим дали става въпрос за, ам, за изделие, с което може да се замени тютюна и с което да се спре тютюна пушенето. По никакъв начин не, не бива да се допуска привличане на нови пушачи. Но все пак не бива да проявяваме и прекалена строгост. Така че да, съгласна съм, че трябва да го регламентираме. Съгласна съм, че трябва да се смята за лекарствено средство, ако има необходимото съдържание на никотин, както, например, пачовете за отказване от пушенето. Не знам, между 8 и 10 мг трябва да е стоеността на съдържание на никотин, според мен, но не 4 грама, които предлага комисията. Да разбира се, не бива да насърчавам потребителите да се върнат обратно към тютюнопушенето, за да се за да си набавят необходимото количество никотин. Така че не съм съгласна с предложението на имко да се забранят всички тони цигари, които съдържат никотин. И трябва, разбира се, да се спрем върху изискванията за качество на продукта, с които се гарантира тяхната безопасност. Благодаря ви. Благодаря на Фредерик Рис. Карл Шлютер от името на Зелените. Благодаря. Ще говоря на шведски. Също искам да благодаря на докладчика за изготвения текст. Много съм удовлетворен от нейното предложение за упростени опаковки. Мисля, че упростените опаковки трябва да се въведат като задължително изискване за всички видове тютюневи изделия, а не само за цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари. Целта на упростените опаковки е да се предотврати привличането на младежи и деца към тютюнопушенето. и като цяло привличането на нови пушачи. Не можем да си позволим ново поколение пушачи. Ако се приеме предложението на комисията, можем да реализираме нетна печалба. Разпространяват се разни митове за това, че ще изгубим приходи от данъци. Но аз мисля, че хората ще си купуват други неща, от които ще има постъпления от данъци. Ако обаче загубим постъпления от данъци, то трябва да сравним тази загуба с печалбата, която ще реализираме в областта на здравеопазването. Амна по нето винсте по over 25 милиарди евро per år. Това ще е нетна печалба в размер от 9,4 милиарда евро годишно. Дори може да достигне тази сума до 25 милиарда годишно. Би ми се искало да не се прилагат мерки към тютюневите изделия. Някои твърдят това. Вместо това искат да повишат данъците, но според мен тази политика би била безумна. За упростените опаковки. Мисля, че те трябва да се въведат. Мога да ви дам за пример Швеция, която е сред най-лошите ученици в областта на контрола върху тютюна. Показвам ви различни видове упростени упаковки. Има и такива, които са пряко насочени към потребители жени. Проектирани са така, че наистина да привличат жени. Има много примери за опаковки, които са създадени специално за жени. Например, използват се ярки цветове или по-малки опаковки, наподобяващи опаковки на парфюми. Карл Хайнц, да, не ми се иска да уреждаме всичко в детайл и на мен никак не ми се харесва това, но производството на тютюневи изделия използва в много голяма степен услугите на експерти, Възползва се от всяко едно взето на законодателно равнище решение, за да го заобиколи по някакъв начин. Затова не бива да упростяваме разпоредбите. Напротив, трябва да се опитаме да затворим и най-малката празнота. В противен случай гвардията от юристи, които работят за производителите на тютюневи изделия, ще се използват от всяка мъничка празнота. 70% от децата започват да пушат още преди да навършат 18 години. Те не правят това по собствена воля, защото съзнателно са взели решение. Виновни сме ние, възрастните, тъй като им предлагаме продукти, които водят до зависимост водните лули. Първоначално водните лули се използваха от по-възрастни господа, но в момента те са разпространени сред младите хора. И ползването на водна лула е първата стъпка към тютюнопушенето. Затова мисля, че за тези водни лули трябва да се предвидят строги разпоредби. Същото въжи и за ментоловите цигари и тънките цигари. Те водят до зависимост Доказано е, че дразнят дихателните пътища. Не бива да разпространяваме сред младите хора продукти, които ги пристрастяват към тютюнопушенето. За търговията по интернет. Мисля, че трябва да наложим пълна забрана върху този вид търговия. Не само върху трансграничната търговия по интернет. Изтъкват се и някои погрешни аргументи за интернет търговията и за контрабандата на цигари. В случая трябва да разгледаме търсенето и предлагането. Предложението на комисията предвижда допълнително ниво на сигурност, дава ни по-добра възможност за борба срещу контрабандата. Аз дори бих отишъл и по-далеч от комисията. В неутралните, неутралните упаковки, упростените опаковки са много по-трудни за фалшифициране, тъй като всяка има свой уникален идентификатор. Онези държави, които упражняват по-голям контрол върху тютюневите изделия на границите си, реализират и по-големи постъпления към държавния си бюджет. Пресичането на контрабандата е от полза и за общественото здраве. Електронните цигари. Към момента има разлики в регламентирането на пазара. Има и проблеми с качеството. При някои електронни цигари, когато прекалено силно се всмуква, се всмуква и течността в цигарата и това води до свръхдоза никотин. В електронните цигари това показват токсикологичните данни. Трябва да се прави разлика между вдишването на дим и поемането на някаква субстанция орално. Например, когато консумираме хранителни продукти. Максималната допустима стойност, която е предвидила в случая комисията, не мисля, че трябва да я приемаме. Мисля, че електронните цигари трябва да са обект на процедура за издаване на разрешително за лекарствени продукти докато не се приеме разпоредба на европейско равнище, ще трябва да разчитаме на националните разпоредби. Като швед мога да се изкажа компетентно за енфието, така наречения снус. В продължение на 20 години властите в страната ни лъжеха населението за снус. Твърдеше се, че снусът е извън обхвата на европейските разпоредби. Но това не е съвсем така. Единственият случай, в който бе предвидено изключение, бе забраната върху продажбата. А иначе Европейската комисия можеше през цялото време да регламентира. Едно от условията за присъединяването на Швеция към Европейския съюз бе нашето право да регламентираме снуса. Но всъщност се оказа, че не е така. Трябва да намерим решение, при което Швеция наистина да поеме отговорността. През 1994 година се присъединихме към Европейския съюз. И тогава говорихме само за два вида овкусители. Но сега вече има всякакви овкусители. Много от тях са популярни сред младите хора – може да се каже, че снусът е по-малко опасен в сравнение с другите тюневи изделия, но си остава опасен. И мисля, че на Швеция трябва да се даде възможността да поеме отговорността за упражняването на контрол. Трябва да извърши това, в което винаги е вярвал шведският народ не би следвало да се издава разрешително за износа на снус в цяла Европа. Господин Каланан от името на ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател. Колегите донесоха много нагледни материали. Видяхме немалко в рамките на тези разисквания. и ще оставя на Карла и на Линда да използват нагледните материали. Аз само ще се изкажа. Благодаря на Линда за чудесната работа, която извърши до тук. Тя наистина е много ентусиазирана, организира няколко семинара с заинтересованите страни, разговаря и с докладчиците в Сянка, тази тема наистина не е лесна, но Линда до момента прояви наистина голяма воля да разговаря с всички колеги, независимо от политическата им принадлежност, за което и благодаря. Що се отнася до съставките, групата ми приема становището на Линда и комисията, а именно, че в основата на тази директива следва да залегне предотвратяването на привличането на млади хора към тютюнопушенето. Следва се принципът Тютюнат трябва да изглежда като тютюн и да има вкус на тютюн. Не бива да се прибягва до овкусители, като например ванилия и други, тъй като те са доста привлекателни за младите хора. Мисля, че овкусителите трябва да се регламентират. Трябва обаче да приложим и принципа на добросъвестност, така че забраната върху пускането на вкусители на пазара да е съразмерна и да не се отрази неблагоприятно върху пазара. Не бива да се ограничават основните добавки. Това е предложението в комисията. Има и някои доста странни, според мен, продукти но малко е променен техният демографски профил. Започват да ги използват все повече млади хора. Етикетирането и опаковките. До някъде сме съгласни с предложението на Комисията за по-строги изисквания за предупрежденията относно здравето. Предвиждат се задължителни изображения като предупреждение Предупрежденията трябва да са до 75% от размера на упаковката за цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари. Държавите членки могат да предвидят и по-строги разпоредби, ако желаят. С това се зачита принципа на субсидиарност. И тези по-строги мерки са били ефективни в държави като Канада и Съединените щати. Разбирам какво е намерението на докладчика. Тя при предложението за задължителни неутрални опаковки за цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари. Но това може да излезе извън приложното поле на директивата. В основата на тази директива е единият вътрешен пазар. В директивата, ако се разписват много подробни разпоредби, като а, размерите на упаковката или броя на цигарите, които се съдържат в нея, трябва да си зададем въпроса доколко тези разпоредби ще са необходими и са размерни. Знаем всички какви проблеми проистичат от контрабандата и мисля, че ако предвидим прекалено детални разпоредби, ще се задълбочи проблемът с контрабандата. Преди време разговарях с един представител на търговията на Дребно в моя избирателен район. И по улиците свободно циркулираха ярко-жълти опаковки с надпис на кирилица. Ясно беше, че това бяха фалшифицирани опаковки. Има фалшификати и от държави членки на Европейския съюз. Това се дължи на много високите акцизи, с които Обединеното кралство облага подобни продукти. Тези продукти са като цяло много ефтини. Имам предвид фалшифицираните. Комисията има предложения и относно третите страни. Предложенията за етикетирането и опаковките в директивата не са в съзвучие с изискванията на СТО. Трансграничната продажба на тютюневи изделия. Мисля, че са ни необходими ясни правила и правна сигурност. Приветстваме предложението за по-строг контрол и за уведомяване. Не мисля, че забраната върху подобен вид продажби, така както я предлага докладчикът, е съразмерна с целите на законодателния акт. Новите категории тютюневи изделия. Съгласен съм с предложението за система за уведомяване. Ако държавите членки искат да предвидят по-строги разпоредби, това е възможно. Могат да въведат процедура за предварително издаване на разрешение. Докладчикът предлага предварителното издаване на разрешение да е задължително. Но тук възниква въпроса за това доколко една такава разпоредба би била необходима и доколко е в съзвучие с принципа на субсидиарност по сложния и деликатен въпрос за електронните цигари. Много подробно се занимах с него. Присъствах на първия семинар, организиран от докладчика. Разговарях и с загрижени трети страни и представители от моя избирателен район. Не съм убеден, че тези електронни цигари са лекарствени продукти, т.е. не мисля, че следва да попадат в обхвата на съответната директива за лекарствените продукти. Те могат да се разквалифицират като продукт, който пристрастява хората към тютюнопушенето. Поне така твърдят някои. Но според мен, според информацията, която имам, това са просто заместващи продукти. Те могат да доведат и до отказване от тютюнопушенето. Някои хора от моят избирателен район ми казват, че със сигурност отново биха пропушили, ако не можеха да пушат електронни цигари. няма точни доказателства за това, че водят действително до отказване от цигарите, но няма и доказателства, че водят до здравословни проблеми. Не мисля, че би следвало тези цигари да попадат в обхвата на директивата за лекарствените продукти. Има други действащи директиви, като например за безопасност на продуктите и за отровните вещества. Не би следвало този продукт да е прекалено труден за регламентиране, така ще окажем неблагоприятно въздействие върху по-малките производители, ще се стигне и до положение, при което хората ще започнат отново да пушат обикновени цигари. Някои представители на отрасъла биха искали тези цигари да бъдат уредени по законодателния акт за лекарствените средства. Щях да кажа нещо и за снуса, но мисля, че можем да оставим това на Кристофер. Проявявам съчувствие по този случай, но ще оставя на Кристофер да се изкаже. Ресторан си не е тук, затова Мартин Андерсън. Благодаря. Бих искала да благодаря на докладчика за отличната работа Предложението е много амбициозно. Е, дори е, още по-амбициозно е първоначалното предложение на комисията. Аз е, мисля, че повече от 75% от опаковката са изображения, би било разумно, да кажем около 80%, но това ще бъде очевидно максимума, който може да се приеме от държавите членки, но бихме могли и трябва да бъдем малко по-амбициозни. Световната здравна организация също предлага е, определени е, размери и е, форми на опаковки е, с изображения и предупреждения. Ние сме говорили многократно за това. Трябва да се е, предвидят ограничения за всички от тези тютюневи изделия, които е, са особено привлекателни за младите потребители, за младите хора. Трябва да имаме предвид естествено и специфичните е, географски е, характеристики в. Е, по отношение на определени марки, на определени тютюневи изделия от е, дадени производители можем да е, направим някои е, заключения, но при всички положения трябва да имаме предвид, че всички тези овкусени и ароматизирани е, цигари в красиви опаковки са опасни за младите хора, а ние искаме да предпазим именно тях. Освен това, е, ние не бива да е, спираме само с забраната на ароматизатори и овкусители. Би трябвало просто да продължим е, малко повече, да стигнем малко по-надалеч, да включим и всички останали добавки, които биха могли да бъдат опасни или е, да направят продукта по-привлекателен. Така както е записано в директивата, тютюневите изделия би трябвало да съдържат единствено съставки, които произхождат от тютюнев лист, и не би трябвало да включват каквито и да било други добавки, които правят продукта по-вкусен, по-ароматичен, по-привлекателен. Това е изключително важно за по-нататъчното регламентиране на тази материя. Изключение се прави единствено за онези съставки, които са част, неразделна част от технологията. По отношение на пурите, поретите и други тютюневи изделия, като наргиле, МФИЕ и така нататък, е, би трябвало да е, изчакаме е, изслушването, защото предполагам, че на 7 май ще, нашите експерти ще се спрат не само на електронните цигари, които ще бъдат в центъра на вниманието, но и на всички останали видове тютюневи изделия, които са по-различни от традиционните при всички положения, е, моето лично мнение е, че тези продукти не бива да се изключват от е, общите ограничения, които ще въвеждаме за е, тютюневите изделия от първата категория. Предполагам, че ще се наложи да провеждаме и други изслушвания, но и тези, които до този момент сме провели, дават достатъчно основание за едно по-категорично мнение. Е, има доста колеги, които са се записали в списъка. Е, до този момент е, бяхме по-великодушни, по-щедри. Хората можеха да говорят много по-дълго. Те бяха докладчици в сянка или представляваха мнение на политическите групи, но сега вече ще бъдем много стрикни. Минута и половина. Пилар има думата първа. Да, благодаря, господин председател. Ще се огранича до минута и половина. Става дума за здравна тема. Важно е да накараме е, пушачите да се откажат от пушенето, а младите изобщо да не посягат към е, тютюневите изделия. Е, въпросът е да не изхвърлим все пак е, с мръсната вода и бебето. Е, не опаковката е най-важното. Според мен най-важното е да ги информираме своевременно, да ги просветим още в е, училищна възраст. Не е важно, според мен, за едно момиче е, дали ще посегне към е, охаещи цигари или към розова опаковка или към някаква друга. Въпросът е младите хора, малолетните, непълнолетните, да знаят действително и да осъзнаят колко е вредно пушенето за здравето. Ето, те виждат всички предупреждения върху опаковките, виждат и изображенията, които са стрешни, но не се стрескат и пак посягат към цигара. Така че, въпросът не опира според мен до опаковката, а до информацията още от ранна възраст. Електронните цигари и другите форми на тютюнови изделия са е, важна тема, но е, нещата не опират толкова до разновидностите на тютюневите изделия на пазара. темата е преди всичко медицинска, здравна. Jolanta Hübner е следващият оратор. Можем до tego, że, że komisja przedstawiła nam wszelkie propozycje. Благодаря ви. Съгласна съм с Линда, че трябва да има забрана за трансграничните интернет продажби на тютюневи изделия. Не можем да позволим на хората да купуват вкъщи под компютъра си неща като цигари и други тютюневи продукти. По отношение на паковките, трябва да имаме много строга регламентация. Всякакъв вид украса или други елементи, които привличат потребителите, трябва да бъдат забранени. Но съм съгласна с Линда, трябва да предоставим възможност държавите членки да се съсредоточат върху образованието, специфично на, в частност на младите хора. Може би трябва да обмислим създаването на някакъв фонд, чрез който да се финансират кампании за осведомяване на населението. Целта, разбира се, е да разобедим младите хора да не посягат към тютюневи изделия. погледнем самите изделия техния състав, ясно е, че някои добавки са важни за самият производствен процес, а други добавки са свързани с тъй наричаните вкусови ароматни качества, а в някои случаи дори тези добавки водят до пристрастяване. Затова трябва да ги аргументираме относно електронните цигари. Смятам, че те трябва да бъдат забранени във всички, на всички обществени места, защото колкото и да е по-малко вредни да са, те все пак съдържат никотин и трябва това да се вземе предвид. Допреди няколко месеца изобщо не бях чувал за електронни цигари, дори не бях виждал такава. А от тогава получих а, стотици писма, тъй като се обърнах към моите избирателни райони, при, при, при, при хората да ми изпратят своите мнения, ако имат такива, и получих стотици писма, написани на ръка, традиционни писма, в които хората обясняват, че са използвали какви ли не начини да спрат цигарите, но са успели да го постигнат единствено и само чрез електронните цигари. Така че аз съм твърдо убеден, че електронните цигари помагат на хора да спрат пушене и че по този начин предотвратяват смъртни случаи. Затова не смятам, че е, Европейската комисия има право да е права в намерените си да налага ограничения съдържания съдържанието на никотин. Ако се намали прекалено много съжението на никотин в електронни цигари, хората ще се върнат обратно към традиционните тютюневи изделия и по този начин просто ще умрат. Тук един професор ми пише, че според него електронната цигара е една технология, която представлява истинска революция, която силно притеснява тютюновата индустрия други хора ми пишат, че след няколко месеца потребяване на електронни цигари, те си дават сметка, че всъщност обикновените цигари си чуят имат ужасен вкус. Така че аз нямам никакъв проблем с факта, че хората използват електронни цигари. Смятам, че те им помагат възможно най-бързо да се убедят колко ужасни тютюни са традиционните тютюнови изделия. Чисти просто за мен електронните цигари спасяват човешки живот и това е единственото, което можем да кажем. А, по въпроса за ам, младите хора, да, не би било хубаво, ако младите хора се обърнат към този вид цигари, но за хората, които вече пушат електронната цигара, е спасение от този ужасен навик. Следващият оратор, госпожа Вестлунд, благодаря ви, господин председател. Положителен на факта, че Европейската комисия направи това предложение с цел намаляване на тютюнопушенето сред моите хора. Благодаря също така и на Линда, която отлично работи по изготвянето на този доклад. Аз искам също да се върна на въпроса за снуса или инфието, което се използва в Швеция. Не бива да забравяме, че Швеция се присъедини към Европейския съюз при условие, че ще може да продължава да продава този тютюнев продукт. Знаете, че по-голямата част от производителите на този вид тютюнево изделие на снуса вече прекратиха своята дейност, защото вече нямат възможност да изнасят свой продукт снусът е типичен шведски продукт, който се използва само в Швеция, така че Европейската комисия няма правомощия да определя неговото съдържание и това какви добавки се използват, добавки се използват при неговото производство. Така че смятам, че това е продукт, който излиза извън приложното поле на директивата. И че с тази директива също така мога да ви кажа, че по никакъв начин не се разрешава проблема с носа. Оставете Швеция сама да се справи с този въпрос. Ето защо ви моля да изключите този продукт от приложното поле на директивата и оставите Швеция сама да се справи с този проблем. Смятам също така, че сносът трябва да се изключи от член 6, свързан с добавките и ароматизиращите вещества. Смятам, че Европейския съюз и Европейската комисия няма право да определя състава на този продукт и че трябва да спазва изискванията и разпоредбите на кралство Швеция. Да, Фруден. Петър Лиза. Благодаря, господин председател. Благодаря на Линда за проекто доклада. Следвам становището, което предложи Карл Хайнц Флоренц като докладчик в сянка от името на ЕНП. Няма да повтарям казаното от него, но ще добавя някои неща. Що се отнася до добавките, разговаряхме и за захарта. Томас Улмер спомена този въпрос на едно от миналите ни заседания. Мисля, че трябва да се занимаем с него по-подробно, тъй като съгласно становището на комисията няма да има ограничения върху захарта но захарта може да има неблагоприятно въздействие. В пленарната зала, въпреки че повечето от нас бяха против, бе взето решение за повторното въвеждане на субсидиите за производството на тютюневи изделия. Съветът до момента не е предвидил някакви конкретни мерки в тази област. Съгласен съм с Линда, че трябва да поставим ударението върху опасността от пасивното тютюнопушене. В приложение 1 са изброени 15 предупреждения под формата на изображение или текст върху опаковката. Някои от тях са много конкретни, насочени специално към пушачите. Има и такива за пасивното тютюнопушене. Трябва да въведем и предупреждения като това, че пушенето може да доведе до астма сред децата, до преждевременни раждания, до внезапна смърт сред кърмачетата. Мисля, че трябва да наблегнем точно на тези предупреждения. Sì, anch'io <clears throat> brevemente благодаря ви, господин Мартолоци. Благодаря, ще бъда кратък, защото редица от вашите въпроси вече бяха повдигнати. Бих искала да благодаря на Линда за нейното много щипателно представяне на въпроса. Борбата срещу теченобушенето и усилията, които се полагат да, не се, да, да бъдат възпрепятствани младите хора да се обърнат към тютюневите изделия, може да се осъществи именно чрез подобни мерки. Трябва да се наложи някаква линия на поведение на потребителите. Смятам, че най-важното е да се провеждат кампании за осведомяване на младите хора в училищата. Това са инициативи, които дават много добри резултати в някои държави членки. Друга мярка е забраната на подаването на тютюнови изделия на непълнолетни или ограничаване на помещенията и на площите, на които може да се пуши. Едновременно с това, смятам, че подобни ограничения, като например стандартизираните неутрални опаковки, могат да имат много негативни въздействия върху вътрешния пазар и дори могат да доведат до изкривяване на конкуренцията. Същото върши и за намаляването на и ограничаването на потребата на дадени добавки, без да разполагаме с необходимите научни данни, които да подкрепят подобна забрана. И накрая по въпроса за електронната цигара. Съгласен съм с предишните изказвания на колегите. Аз също смятам, че електронната цигара е средство, което помага на пушачите, които искат да спрат да пушат и като цяло намалява от традиционното тютюнопушене, затова не смятам, че хората, които използват електронни цигари, трябва да бъдат наказвани. Благодаря ви. Бих искала да изразя моята благодарност на докладчика и на докладчиците в Сянка. Нека да спомена само един аспект е, във връзка с контрабандата и незаконната търговия. Много от колегите говориха вече по тази тема. Моят въпрос към комисията е как комисията оценява е, незаконната търговия е, Днес казваме, че 35% от тютюневите изделия на пазара са а, от незаконни източници. Смята се, че а, може би цифрата дори е много по-голяма, до 50%. Тоест, какви мерки предвижда комисията в това отношение? Аз съм от Литва ние сме на външната граница на Европейския съюз и една голяма част от незаконните е, цигари при нас влизат от трети страни. Как смятате да се преборите с този проблем? Има ли комисията някакви планове в това отношение? Милан. Госпожи и господа, в началото ще подчертая, че пушенето убива, е, пристрастява, нездравословно е. е. То, от тук трябва да е, изхождаме, когато взимаме решения. Хората трябва да са убедени, че е, си вредят, когато взимат решението да посегнат към цигарите. Така че поставям акцента върху информацията, върху е, информационната кампания. Така че е, младите да не започват, а онези, които пушат, да се откажат. Е, те би трябвало да получат и специализирана помощ. Тогава ще имат много по-добри шансове да се откажат от тютюнопушенето. Моите деца не пушат, тъй като са възпитани в е, семейство, което е, е, се състои от непушачи. Е, така че и е, семейната среда, и е, обществената среда, и рекламата влияят върху едно такова решение. трябва да се регламентира рекламата за тютюневи изделия. Е, принципът на субсидиарност ни пречи да създадем уредба в това отношение, но всяка правна уредба по отношение на рекламата трябва да има предвид, че светът е взаимозависим и това въжи в още по-голяма степен за държавите в Европейския съюз. Кристиан Фелнер. Благодаря, господин председател. Мисля, че добре да не се привличат млади хора към тютюнопушенето, но нека помислим и какво да направим за онези, които вече са пушачи. Мисля, че аргументите на Крис Дейвис в това отношение бяха съвсем верни. Не би трябвало те да се регламентират прекалено строго. Това въжи също така за сноса и бездимните тютюневи изделия. Какво биха казали французите, ако Европейския съюз забрани виното, но позволи продажбата на водка? По аналогия, в момента налагаме забрана върху виното и разрешаваме продажбата на водка. В случая налагаме набра, забрана върху всички продажбата на всички вина, но не и на бялото вино. Мисля, че ако снусът ще се пуска на единия вътрешен пазар, то ще са ни необходими добри, много строги разпоредби. Но ако няма да се пуска на вътрешния пазар, не би трябвало изобщо да го регламентираме. В момента предложението е шизофренично. Да забраним снуса в Европейския съюз, но да го регламентираме на общо европейско равнище в Швеция. Абсурдно е. Всичко, което може да предотврати човешка смърт вследствие от тютюнопушенето е чудесно като мярка. Ако не можем да се споразумеем за това, нека поне се споразумеем за следното. Снусът няма да се продава на единия вътрешен пазар, нека тогава си се регламентира от Швеция. Господин Комоцакос приветствам предложението за директива. Удовлетворен съм и от работата, извършена от Линда по тази тема. Целта е младите хора да не се привличат към тютюнопушенето, да не развиват зависимост. Мисля, че измененията, внесени от докладчика, целят точно това и са подходящи. Но според мен има голям проблем – по един определен въпрос. Ще се опитам да съм кратък. Не знам да има научни данни за тънките цигари. Няма научни данни, които ясно да показват, че тези цигари са особено привлекателни за младите хора, че ги привличат към тютюнопушенето. пушенето. Няма данни и за това, че са привлекателни за възрастни, които вече пушат. тънките цигари не се уреждат в първоначалното предложение на комисията. Не е било проведено и обществено разискване. Ако не се предвиди гъвкавост. Ако се наложи забрана върху тях, така както предлага Линда Макеван, това според мен би било едностранчиво. Линда Макеван прави много добри други предложения, но мисля, че още веднъж трябва да обсъдим предложението и за тънките цигари. Теодорос Скилакакис. Благодаря. Благодаря и на докладчика. Аз лично Никога не съм пушил в живота си, така че не знам какво ми липсва. Но знам, че съзнателно през 70-те години реших да не пуша. Не мисля, че въпросът се свежда до информация. Свежда се до култура, до нагласи, до това каква е цената на продукта, до това в каква степен може да се пуши на обществени места или у дома. Не мисля, че това, което се предлага е ефективно, тъй като ще се понижи цената, ще се отворят вратички за контрабандата на цигари, и така за младите хора ще е по-лесно да започнат да пушат, защото цената е решаваща за младите хора, особено в Южна Европа. Твърдим тук, че се опитваме да предотвратим привличането на хората към тюнопушенето, но мисля, че се опитваме да ограничим вредите от тютюнопушенето. Напълно съм съгласен с Крис. Заставам и зад всички усилия, предложени за подпомагане на пушачите. Много голям брой хора ще бъдат засегнати. Най-големият брой хора, които ще бъдат засегнати, са самите пушачи. И това трябва да се вземе, според мен, предвид. Марио Пирило. Благодаря, господин председател. Пушенето е вредно. Аз пуших в продължение на 25 години. И за това сега се опитвам да огранича вредите за други хора, които имат този навик. Лина Макева напомена някои много тревожни статистически данни. Трябва да предприемем превантивни действия, за да намалим разходите за обществото, например разходите за системите на здравеопазване. Бяха направени редица предложения, най-вече за опаковките, за това, че следва да се убедят младите хора и жените да не пушат. Не трябва да се привличат нови пушачи. Не бива да бъдат съблазнявани. Увеличаването на цената на пакет цигари не е в достатъчна степен възпиращо. Тоест въпросът не се свежда до цената на цигарите, не се свежда и до информирането на хората за вредите, проистичащи от тютюнопушенето за тяхното здраве. Аз лично смятам, че трябва все повече да се движим в посока превентивни мерки. Трябва да възпираме хората, така че да не посягат към цигарите. От тютюнопушенето проистичат заболявания, които водят до големи разходи и до страдания за дълъг период от време. Така че ако възпрем младите хора, ако предотвратим привличането им към тютюнопушенето, ще направим наистина добра услуга на европейската економика. Аз самият ще внеса редица изменения, визиращи този важен проблем. Доста си надвишихте времето, а има и други желаящи да се изкажат. a lot of speaking time. We need to go to the next speaker. Thank you very much. Um, I have on my благодаря ви. На списъка ми има още доста оратори. И следващия думат има следващия колега, госпожа Уилмот. Благодаря ви, господин председател. Смятам, че Линда е свършила много добра работа и съм съгласна а, по въпроса за стандартизираните упаковки. Имаше много странни доводи при последното разискване, като например как те ще привлекат младите хора, тъй като те ще се превърнат в забранения плод, но няма никакви да никога да подкрепят подобни твърдения и не знам защо хората остават с такова впечатление. Относно електронните цигари, знам, че въпросът е много сложен Знам, че има много силна лобистка дейност и разбирам и хората, които използват това средство, за да спрат пушенето. Това да си е прекрасно за тях. Но трябва да регламентираме този продукт. Ако е продукт за спиране на пушенето, трябва да се бъде регулиран като такъв и да се приеме като лекарствено средство, както вече се случва в редица държави членки. Пак казвам, прекрасно, ако това средство помага на някои пушачи да спрат на пушенето може би трябва да се въведе системата за предварително разрешение. Това е добър аргумент. Ще бъде интересно да чуем резултатите от семинара и аз с удоволствие ще чуя всички страни в рамките на тази дискусия. Ми се струва, че Крис малко се повлече в изказването си по отношение на електронните цигари. Трябва да имаме логичен подход към тях. А относно водните лоли, явно, че не само възрастните хора ги използват, все по-често ми се казва, че и моите хора смятат, че е станало модерно да се пушат този вид а, водни лоли или наргилета. И за това смятам, че трябва да разгледаме и този въпрос. Трябва да вземем предвид и други добавки, като например захарта, които засилват а, зависимостта към а, цигарите. Благодаря ви. Едит Естела има думата. Благодаря ви. Аз също бях пушач в миналото. Но за щастие една моя близка приятелка а, почина вследствие на своят навик, свързан с пушенето. И аз си съпъсвах от последните дни от живота и така че някой смятам днес не противоречи на твърденията колко вредно е пушенето за здравето. Аз обаче бих искала да се спра на един а, специфичен въпрос, който излиза извън въпросите свързани с опаковките, привлекателността им и други подобни. Китопушното е свързано с общественото здраве, но може би има и липса на осведоменост относно техническите аспекти на опаковането и етикетирането в отделните държави членки. И тук мисля в частност за размерите, които се намират на Азорските острови в Португалия. Това са е, едни по-малки упаковки. Те не са по-привлекателни, те просто са по-малки, съответно и цигарите, които се държат, са по-малки. Така че записаното в член 3, а именно че има възможност опаковки е, да се произвеждат от картон и друг вид хартиени продукти и записаното в член 9 г латинско се определят размер не повече от 74 мм височина и 55 мм ширина. А съгласно, че този пакет от азовски острови не не съвпада, не отговаря на изиск... тези изисквания. Някои от заводите, които ги произвеждат, обаче съществуват вече повече от 100 години и а, промяната в тези изисквания а, със сигурност ще има много силни социални въздействия за хората, работещи в този регион. Съжалявам, господин председател, но аз искам да довърша изказването си. Искам да имам толкова време, колкото и колегите в началото на разискването, защото действително имам важен въпрос. Председателят. В началото се изказваха докладчиците в сянка и затова имаха повече време за изказване. Всички останали колеги прекъсвах на втората минута. Съжалявам, но мисля, че не стана ясен вашия довод относно размерът на опаковките. Госпожа Стрела. Да, но това не е единственото, което искам да кажа. Смятам, че това трябва да, този факт трябва да се вземе предвид, защото ако тези фабрики в Азорските острови затворят, то ще допринес, това ще допринесе за увеличаване на безработицата, когато и без това е висока в Португалия и ще има много сериозни економически възде... последици. Така че не говорим за заплаха за общественото здраве, говорим единствено и само за запазване на специфика в Португалия. Благодаря думата има Мишел Ивази. Благодаря господин председател. Благодаря на Линда за изготвянето нея доклад. Трябва да сме ясно какво точно искаме. Искаме да намалим броя на пушачите. Има два основни аспекта. Първият е привлекателността на пушенето, а вторият е зависимостта. По отношение на привлекателността, опаковките наистина са много важни. Тук виждате една снимка, в която са показани различни паковки, които са насочени към жените и които приличат на дадени козметични продукти, например на парфюм или на червило. И това си е секси. И жените си казват, подобен продукт в, в дамската ми чанта ще изглежда доста добре. Така че това е важен елемент. Опаковките са много важен елемент за привлекателност. Уверявам ви, че ако на същия този пакет има снимка на раково заболяване, предизвикано от пушенето, това със сигурност няма да бъде толкова привлекателен продукт. По въпроса за а, добавките, защо се добавят а, вкусове като шоколад или ментол, например, за да се намали неприятния вкус на тютюн и да се увеличи привлекателността на тютюновите изделия. Така че действително трябва да се заемем с борба срещу привлекателността на тютюнопушенето. Но има и вторен аспекти, това е зависимостта. Разбира се, никотина водим до зависимост, но има и други добавки, които засилват зависимостта. Така че бих искал да се изготви действително един изчерпателен списък на всички възможни добавки. Аз много добре познавам тюневата промишленост. Тя е точно като фармацевтичната и съм сигурна, че ако а, не се определи някакъв изчерпателен списък, те винаги ще намират нови, малко по-различни добавки амоняка, например, той допринася и улеснява достъпа на никотина до мозъка, също което се увеличава зависимостта. И накрая по въпроса за електронната цигара. Аз съм съгласна, ако електронните сигари не съдържат никотин, няма никакъв проблем. Ако съдържат никотин, то трябва да се възприемат като лекарствени средства и трябва да отговарят на съответните изисквания. Благодаря ви. Е, Госпожа Шалдемоусе. Благодаря, господин председател. Подкрепям предложението на Линда към директивата за тютюневите изделия. Струва ми се, че трябва да вземем отношение по вида на опаковката и размера на опаковката. Аз съм не пушач но понякога е, съм си мислила, че тези розови или е, бледолилави опаковки наистина са много привлекателни и могат да те накарат да пропушиш. Това трябва да се промени. Е, и по същия начин съвсем внимателно трябва да се отнесем и към електронните цигари. Чух много от въпросите на колегите. Трябва наистина много добре да се информираме. Аз лично смятам, че трябва да регламентираме и електронните цигари. Не да ги забраним, но да ги регламентираме. Така че хората да са информирани за каква става дума. И още нещо. Е, за да възпрем хората, младите хора да е, посягат към цигарите и да стават пушачи, ще трябва много целенасочено е, да проведем кампанията, да информираме младите хора и също времено да намалим съдържанието на вредните вещества в цигарите. София Окуни е следващият е, оратор. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, най-напред бих искала да поздравя Линда за доклада. Има обаче някои неща, които ме притесняват. Първо бих искала да припомня казаното това, което казва често Карлс Хайнц Флоренц, който вече не е в залата, а именно 300 хиляди души и умират в Европейския съюз а, годишно заради тютюнопушенето. Или други думи казано, по 300 човека годишно умират. Все едно в Европейския съюз всеки ден има по една голяма самолетна катастрофа. Естествено, че ако това се случи, ще, ще да се забрани въздухоплаването. Защото трябва да се случи и с тютюневата промишленост. Съгласна съм, че трябва да се регламентират опаковките, като например розовията цвят, който повича момичетата. Но не смятам, че проблемът и решението на проблемът всъщност могат да бъдат снимките и а, другите изображения, които се слагат на опаковките. Тъй като винаги се намират други начини, с които се привличат младите хора. Например, предлагат се вече по магазините опаковки с много симпатични за младите хора, в които да се сложи пакетът опаковката, на която е ужасяващата снимка с раковото заболяване, по този начин отново се избягва тази аргументация. Смятам, Линда, че с този доклад трябва да насърчаваме държавите членки да засилят образователните кампании в всички учебни заведения на всяко равнище в образователната система. Така, например, в а, а, училищните столове Например, трябва да се финансират кампании, с които да се представи на младите хора действителността на екологичните заболявания, предизвикани на пушенето, например. И друг въпрос е въпросът за цената на цигарите. Знам, че трудно се регламентират въпроси, свързани с цените и данъчното облагане на цигарите в Европейския съюз, но съм убеден, че ако има една висока цена, която да възкоръжава във всички държави в Европейския съюз, това ще реши проблема, а аз самата съм бивш пушач. Бих искала да поздравя всички бивши пушачи, които са се отказали. Действително, това е много голямо постижение. Последният оратор е Мирослав. To odľahčil nakoniec, vyzerá, že som posledný. Господин Николашич е последният оратор. Ще е, се опитам да ви развеселя малко. Нека да погледнем е, проблема от економическа гледна точка. Днес е, говорим много често за пари и нашите граждани също много често мислят в тази посока. Така че би трябвало да им покажем кое колко струва. Колко струва, да кажем, един а, е, хронично болен човек в резултат на тютюнопушенето, един човек с астма, а, е, колко струва един е, човек с а, е, е, рак на белия дроб или рак на хранопровода, рак на гракляна е, и така нататък. Всичко това би могло, може би, да разобеди тези, които пушат и да накара тези, които още не са започнали, да не започват. Един хронично болен човек е бреме за всички. Но когато говорим само за заболяванията, хората не се трогват много дори когато става дума за тежки и за хронични заболявания, очевидно трябва да се концентрираме върху финансовата страна и да заговорим за парите. А така ще спасим е, хората от е, е тежки заболявания и от ранна смърт. Е, има много експерти в тази е, област. Очевидно повечето експерти е, са тук в нашата комисия. Говорил съм с колеги от е, други комисии, които казват, е, не е чак толкова страшен проблема и аз много се страхувам, че те ще се опитат да блокират нашите усилия. И това е жалко. Има и още нещо, което наистина е, много ме тревожи. На 14-15 години младите жени започват да е, пушат. Това е нещо, което наистина ме натъжава. Тези жени е, на толкова ранна възраст започват да пушат. След е, време ще искат е, да забременеят да родят дете и когато детето се роди, може да бъде увредено. Ораторът прекъс... бе прекъснат от председателя. Има още е, трима оратори. Много кратки трябва да бъдете. Е, не. Е, и от името на комисията трябва да бъдете също много кратки, а след това ще имаме и изказване на докладчика. Благодаря ви от името на комисията, благодаря на докладчика, благодаря на всички докладчици в сянка и на всички депутати, които коментираха и зададоха въпроси. Естествено, че комисията е предложила редица мерки по отношение на обикновените опаковки ще кажа следното. Ние не предвиждаме изцяло стандартизирани опаковки в предложението, но все пак стигнахме до заключението, че частичното стандартизиране би могло да бъде подходящо. Действащата в момента директива не изисква задължително изображения. Ние смятаме обаче, че по-големите изображения на опаковката са една логическа стъпка. Стандартизираните опаковки все още не са много разпространени. Единствено в Австралия има законово задължение. Така че е, ние не предлагаме пълна стандартизация на опаковките, предлагаме само частично стандартизиране. Като имаме предвид, че е, в Австралия е, Върховният съд потвърди е, законовото е, задължение за стандартизиране на опаковките, смятаме, че ще се е, разпространи този вариант в бъдеще но смятаме, че е, предложението е, на комисията е съобразено с потребностите на нашия пазар и здравните изисквания и същевременно предвиждаме един преходен период от 5 години за индустрията и за всички останали участници. Смятаме, че това, което предлагаме, а именно задължителната нотификация и регистрация, е действително нещо пропорционално и съобразено с потребностите. Въпроса за тънките цигари, слим. Да, Безспорно, тези цигари са привлекателни, най-вече за жените, за младите жени. А, има и а, съответни данни, а, предоставени ни от документацията на индустрията. Единствената а, изискване, както се казва, е вие да сте а, жена и вече оттам нататък а, а, нещата тръгват от само себе си, посягате към тънка цигара. Това показват е, една голяма част от е, е, документите, с които разполага индустрията, а междувременно и ние. Важно е да бъдем абсолютно сигурни, че съставките на цигарите не водят до а, пристрастяване, а, не водят до а, по-голяма привлекателност на, на изделието а, и не а, а, прикриват а, вкуса на тютюна. А, това са изисквания, които ние сме поставили по отношение на регистрацията. Електронните цигари съдържат също никотин, но има много разновидности, различни форми на това изделие. Все още не са изяснени последствията или по-скоро въздействието на електронните цигари. Има различни виждания. Ще продължим да събираме данни за тях. Би трябвало да се концентрираме най-вече върху привлекателността на цигарите, тъй като е, бихме желали е, да е, намалим броя на пушачите сред младите хора. освен това ясно за всички е, че могат да се произвеждат цигари без да се използват ароматни и вкусови характеристики и допълнителни добавки. В not a deterrent. In fact, very often the more attractive, the more popular незаконната търговия е в тревожни размери и комисията би трябвало да предложи мерки за намаляване на незаконната търговия. За това сме се спрели и на въпроса за разпространението по интернет пристрастяването. Е, веществата, съставките, които водят до пристрастраняване, би трябвало да бъдат забранени. Затова е, се мисли за списъци, които да включват всички тези пристрастяващи съставки. Снусът е забранен в Европейския съюз. Швеция е получила дерогация по отношение на маркетинга и забраната. Но по редица причини, традиции и така нататък, навици и той се използва от по-възрастни хора. Но инак сносът е забранен в, европейски, в останалите държави членки в връзка с конвен... рамковата конвенция на Световната здравна организация, ние сме направили оценка на съответствието и знаем, че сме в пълно съответствие с нашето предложение с разпоредбите на рамковата конвенция. Благодаря, Линда. Ще обобщиш ли? Да, ще бъда кратка, ще се спра само върху основните аспекти, тъй като времето напредва, а преводачите са тук от 3 часа, гласуването беше дълго. Слушайки колегите, си мислех, че ще постигнем приемането на един добър законодателен акт за тютюневите изделия. Има все още някои неизяснени въпроси при все това ще проведем семинар за електронните цигари. Повечето електронни цигари се произвеждат в Китай, а не в Европейския съюз от по-малки производители, както казаха някои колеги. За да се произведе един такъв продукт, са необходими много висококачествени съставки. Някои от вносителите на електронни цигари са действително малки и средни предприятия, но има и многонационални дружества и те настояват за по-добра нормативна уредба. Работим по този въпрос вече от 2-3 години. Американският регулатор ни изпрати своето становище, тъй като той също се занимава с доста подобни проблеми. Ще получим и конкретни факти за ефекта от изображенията. Изображенията действително оказват въздействие най-вече върху млади хора, тъй като са шокиращи. Но за да се гарантира това въздействие, опаковките не трябва да са малки, не бива да са с размера на опаковката на парфюм, например. Госпожа Естрела говори по някои по-детайлни технически въпроси. Можете да внесете изменения, госпожа Естрела. Ще ги разгледам наистина подробно предупрежденията трябва да са с размер поне 75% от размера на опаковката. Така хората ще ги виждат. Казвате, че трябва да информираме обществеността за цигарите. Да, разбира се, но не могат публичните органи, държавните органи да поемат отговорността, която следва да се вмени на производителите. Някои казаха, че производителите може би трябва да заплатят за просветни кампании. Да, възможно е, но не знам дали ще се осъществи. В Страсбург видях една жена, която купуваше цигари. Поиска определена марка. Продавачката й каза, днес я нямаме тази марка. Мога да ви предложа ето тази жената каза, не, не искам тази, искам по-леки цигари. И си купи тънките цигари. Именно това послание се отправя чрез продажбата на тънки цигари. Производителите много добре обмислят своите кампании и стратегии. И същото въжи и за тънките цигари. Крайният срок за внасене на изменения, господин председател, вие ще го обявите след мъничко. С удоволствие ще работя заедно с колегите, за да доведем работата по тази тема и до успешен край. Крайният срок за внасенето на изменения е 8 май, 12 часа на обяд. Но моля, не ги внасяйте всички в последния момент, защото на 29 и 30 май ще трябва да обсъдим измененията. На 10 и 11 юли ще гласуваме по текста тук в комисията. Ще видим дали ще може да бъде внесен в пленарната зала през септември. Утре сутринта продължаваме с заседанието на координаторите в 9. В 10 часа ще започне заседанието на комисията. Благодаря.